Mesdames, Messieurs, il est temps de commencer. Nous avons ce matin à nouveau des votes importants. Donc je vous demande така че ви предлагам да се уверите, че картата ви за гласуване е у вас. И започваме веднага. С гласуването на проекта за междинен доклад на съдокладчиците Раймар Бъге и Вайло Калфин. Нашите сътрудници и съдокладчиците работиха до късно с нощи, за да изготвят измененията. Запазете тишина, ако обичате. Взехте ли местата си? Имате ли списъка с измененията? Докладчиците искат ли думата, за да предоставят някакви допълнителни обяснения? Не. Добре. Започваме с първия компромис на докладчиците. За, против, въздържали се, приема се. Гласуваме параграф 2, устно изменение на докладчиците. While recalling the importance of sound public finances. За, против, Сигурен ли сте, че сте против? От вас зависи да вие решавате. Въздържали се? Приема се. 22 на Гуе. За? Против? Всички останали, освен Гуе, въздържали се, отхвърля се. 23 на Ричард Ашвард. Докладчикът е против. А, то отпада. Добре. 24 на Сидония. Докладчиците са за. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 31 на Салвадор. Докладчиците са за. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Втория компромис на докладчиците. Кой е за? Против? 1, 2, 3. Въздържали се, приема се. Следващите падат. Стигаме до изменение 32 на Хелга. Докладчиците са против. Кой е за? Зелените. Против. По-голямата част от останалите. Въздържали се. Отхвърля се. Параграф 33 на Марта Андрея Сен. Докладчиците са против. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 34 на Андрю Дав с устно изменение от докладчиците да се замени public deficit с deficit and public debt. Докладчиците са за. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се единодушно. Третия компромис на докладчиците. За? Против? Въздържали се? Приема се. Четвъртия компромис. За? Против? въздържали се, приема се. Пето компромисно изменение за, против, въздържали се, приема се. Шести компромис за, против, един, двама, трима. Въздържали се, приема се. Така Стигаме до изменение 56 на Андро Дъв. Докладчиците са против. Кой е за? 1, 2, 3, 4, 5. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 57. Докладчиците са против. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 58. Докладчиците са против. За. Против Отхвърля се. 59. На ГОЕ докладчиците са против. За. Докладчиците са против, повтарям. Просто ви казвам. Не, че ви давам препоръка как да гласувате. Та, за зелените и ГУЕ, против всички останали, въздържали се, отхвърля се. Следва Изменение 60. Нали така? 60 на Хелга. Докладчиците са против. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 61 на Сидония. Докладчиците са против. За. Сидония и 1, 2, 3, 4 против, въздържали се, отхвърля се. 62. Докладчиците са за. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Седмо компромисно предложение на докладчиците. За. Против. Въздържали се. Приема се. Но. Трябва да гласуваме по изменени 63 на ГУЕ, което докладчиците приемат, ако става въпрос за допълнение в текста. Не, извинете. Значи, ГУЕ предлага този текст като допълнение, а, а докладчиците не го одобряват. Кой е за? ГУЕ и зелените. Против? Всички останали? Въздържали се? Отхвърля се. Седмия компромис се приема без това изменение, без това допълнение, извинете. Компромисно предложение 8 за, против, един против, въздържали се, приема се. Жан Пьер Оди, изменение 74. Докладчиците са против. Кой е за? Го е. Против. Всички останали въздържали се, отхвърля се. 75 на Юта Хаук и господин Фернандес. Докладчиците са за. Против. Въздържали се. Приема се. 76 на госпожа Карвайо. Докладчиците са за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Девети компромис на докладчиците. За. Против. Въздържали се. Приема се. Десето компромисно предложение на докладчиците за... А, извинете. Е НП поиска разделно гласуване по първата част With a focus on the less developed regions. Да, точно така. Целият текст без а, изостаналите райони. Кой е за? против, 1, 2, въздържали се, приема се. И втората част е с изостаналите райони. За, против, нека да проверим. Докладчиците подкрепят втората част. За ли са или са против докладчиците? За, нали така? Да, докладчиците са за втората част. Доста сложно стана. Гласувахте ли? Гласуваха. Добре. Край на гласуването. 22 за, 12 против, 2 въздържали се. Втората част се приема. Donc le focus on the less developed With focus on the less developed regions остава в текста. Поне така ме разбрахте. Останалата част от компромиса Вие мислите, че сме го гласували, така ли? Добре. 90-то изменение на Салвадор се бе оттеглено. Компромисно изменение 11 за против, въздържали се, приема се. Имаме едно изменение от Юта 103. Докладчиците са за, кой е за, против, въздържали се, приема се. 12. Компромис на докладчиците с устно изменение. Първо трябва да гласуваме устното изменение, така ли? Да, господин докладчик. Първо трябва да се гласува компромисно 12 и след това устното изменение на социалистите. Добре, казва председателят. Гласуваме 12 компромис без устното изменение. За, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме устното изменение. Заменяме Youth Scheme by Youth Guarantee Scheme. Кой е за? Qui est contre? Против. Абстенцион. Въздържали се. Мнозинството беше за. Имаше няколко члена на НП против, но повечето бяха за. 13 компромис на докладчиците за. Против. Един, двама, трима, четирима, петима въздържали се, приема се. 14-то компромисно изменение за, против, въздържали се, приема се. Изменение 111 на Андрю, което може да бъде допълнено в текста. Докладчиците са против. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 15 компромис на докладчиците за, против, въздържали се, приема се. 16 компромис за, против, въздържали се, приема се. Изменение 121 на Сидония. Докладчиците са против. Кой е за? Двама. Против. Всички останали. От... Въздържали се, отхвърля се. 17-то предложение за изменение на докладчиците. За. Против въздържали се, приема се. Изменение 124 на Жан-Пьер Роди. Докладчиците са против. Кой е за? Никой. Изчезва. 125 на Сидония. Докладчиците са против. Кой е за? Сидония. Гуе и зелените. Против. Останалите въздържали се. Отхвърля се. Може ли да гласуваме анблок 126 и 127 на Ричард? Да, не, не. Е. Го е внася нюанс в измененията на крайната десница. Добре, гласуваме 126. Докладчиците са против. Кой е за? Против. Въздържали се? Отхвърля се. 127 за. Го е за. Ричард ще оцени това. Против. Въздържали се? Отхвърля се. 128 на Ейдер. Докладчиците са за. За, против, въздържали се, приема се. 130 на Сидония. Докладчиците са против. За, четирима, против, въздържали се, отхвърля се. 18 компромисно предложение на докладчиците. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно предложение 19 на докладчиците за, против, въздържали се, приема се. Сега трябва да гласуваме изменение 133 на Естер Деланж. Като допълнение, докладчиците са против. Кой е за? Естер. Един, двама, трима. Трима. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Приемаме компромисното предложение 19 без изменение 133. Компромисно предложение за изменение 20 при положение, че изменение 137 е допълнение. След това ще го гласуваме. Значи гласуваме 20-я компромис без изменение 137. Нали така? Завие Фани ни разреши. Кой е за? Против? Въздържали се? Добре. Сега гласуваме 137 като допълнение. Докладчиците са против. Кой е за? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Против? Повече от 8 човека. Въздържали се? Отхвърля се. И така стигаме до следващите изменения. Може ли 142 и 143 да ги гласуваме заедно? Не можел. Добре, 142 на Ричард Ашуар, докладчиците са против. За, против, въздържали се, отхвърля се. 143 за, 1, 2, 3 против, въздържали се, отхвърля се. 144 на Маркус Пипер. Докладчиците са за. За. Против. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Въздържали се. Приема се. 145 на същият автор докладчиците са против този път. За двама. Извинете, госпожи. Четирима. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 146. Естер Деланж. Докладчиците са против. Кой е за? Никой ли не е за Естер? Добре. Забравяме го. 148 на Ричард Ашвард. За. Никой не е за Ричард. Край. 149 на Хелга. С устно изменение. Докладчиците са за. Против. Въздържали се. Приема се с устното изменение. 150. Докладчиците са против. Кой е за? Един, двама, трима, 4 против. Въздържали се. Отхвърля се. 151 на Ричард. Докладчиците са против. Кой е за? Гуе. Против. Останалите. Въздържали се. Отхвърля се. Компромисно предложение за изменение 21. За. Против. 1, 2, 3. Въздържали се. Приема се. Стигаме до 152 на Юрген Клюте. Докладчиците са против. За. 1, 2, 3. Против. 4 бяха за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 153, 154, може ли да ги гласуваме анблок? Е, благодаря. Добре, докладчиците са против. Кой е за? Един. Против, въздържали се, отхвърлят се. 155 на Марта Андреасен. Докладчиците са против. Кой е за? Един. Против. Повечето, въздържали се, отхвърля се. 156 с устно изменение – докладчиците in order to treat the institutions individually. И председателят не каза дали докладчиците са за или против. За, против, въздържали се, приема се. Господин Фарм. Имам коментар по следващите две изменения, които са по единното гражданство. Има малка разлика между тези изменения, но може ли да предложа на тези, които искат да а, се приеме единното седалище, извинете, да го отхвърлят, защото в 1.5.8 имаме формулировката, която имаме към доклада Шуле. Нека се придържаме към него и да не използваме друг текст. Така че предлагам ви да гласуваме против 157 и за 158. Bon, Richard n'est pas là, on ne peut pas... Ричард не е тук. Не можем да го питам, иска ли да отегли изменението си или не. Добре, 157. Докладчиците са против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 158 на Георан. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 22 на докладчиците. Кой е за? Против? Раздържали се? Приема се. Стигаме до Сидония. Изменението, устно изменение на докладчиците, Къде се изтриват думи, думите. Affect the prelocated funds in order not to. Добре. Not to. Кой е за? Против? Трима. Добре. Въздържали се? Няма. Приема се. 163 на Жан Ди, което е съвместимо, но докладчика не го харесва. Кой е за? Никой. Не. Добре. Отпада. 164 докладчикът не го харесва също. Кой е за? Никой. Добре, отпадам. Можем ли 165-166 да го гласуваме за? О, мерси, добре. И така, на Ричард измененията, докладчите са против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърлят се. Стигаме до компромис 23 на докладчиците. После ще гласуваме устното изменение. И така, 23-ти компромис без устното изменение. Кой е за? Против? Един. Въздържали се, приема се. Сега устното изменение да се добави such as a strict application, така, строгото прилагане на N плюс 2 правилата за всички държави членки, без изключение. Кой е за? Против. Въздържали се? Отхвърля се. Компромисът е прият без устното изменение. И така, стигаме до 168. Кой е за? Против? задържали се? Приема се. Параграф 48. Устно изменение на докладчиците без думите. Продължението на. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 169 е оттеглена. 170 нарича. Докладчиците са против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 171 на Гуе. Две части. Първата част. Докладчиците са за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Втората част. Докладчите са против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 172 на Фредерик Дърден и устно изменение на докладчиците. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 24 на докладчиците. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 175 на Георан. Докладчите са за. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 176 на Сидония. Докладчите са против. Кой е за? против, един, един и половина. Един и половина, двама, хайде. За, против, на, отхвърля се. 177 на Алда. Докладчите са против. Кой е за? Против. Другите, държали се. Приема се. 178 на Андридав с устното изменение на докладчиците. Кой е за? против, въздържали се, приема се. 179 на Айдер. ще са за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Можем ли да гласуваме заедно 180-181 на кое? Да. Докладчите са против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърлят се. Компромис 25. Кой е за? Против. Въздържали се. Двама въздържали се. Приема се. 186 на Алда. Докладите са против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърли се. 187 на Сидония. Докладчите са за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 188 на Лашло. Оттеглена. 189 на Джордж Лайон. Докладчите са против. Кой е за? Против въздържали се, отхвърля се. 190 на Андрю Дъв. Докладчите са против. Кой е за? Никой. Отпада. 191 на Сидония. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. 192 на Андрю. Докладчиците са за. Кой е за? Против. Стържали се. Приема се. 193 на Ричард. Докладчиците са против. Кой е за? Отпада. Няма, няма за. 194 Хелга, тя си отегла изменението. 195 на Ричард. Докладчиците са против. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. 196 на Сидония. Докладчите предлагат разделение. Първата част as е soon as possible. Докладчите са за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Втората част. Докладчите са против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се втората част. Така, на този етап все още няма кафе. А знаете ли, кафето всъщност ще ви го доставя след като гласуваме определен брой изменения. Трябва да си го заслужим. Мерси, месио ли рапортер. Благодаря на докладчиците. Добре, продължаваме. Алда. Можем ли 197 и 198 да гласуваме блок? Добре. И така. Докладчиците са против по тия двете. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърлят се. 199 на Сидония. Докладчиците са против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 25 на се. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. За съжаление обаче това не означава, че няма да гласуваме другите. И така, 200, изменение 200 на докладчиците. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 201 на Ричард. Докладчите са против. Кой е за? Отпада. 202 на Андоритав. Докладчите са против. Кой е за? Никой. Никой не го защитава. Добре, нищо жално. И така. Точките от преамбила. 3 на Ричард. Докладчите са за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Четири на Хелга, което е съместимо. Докладчите са за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Пет на Ричард. Докладчите са за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 26 на докладчите. Кой е за? Против. Въздържали се? Приема се. 9 на Хелга. Докладчите са против. Кой е за? Против. Въздържали се? Отхвърля се. 10 на Хелга. Докладчите са за. Кой е за? Против въздържали се, приема се. 11 на Хелга с устно изменение на докладчиците. Да се заличи думата political. Кой е за? Против? Въздържали се? Махаме го. Добре. Приема се. И така, 12 на Хелга. Докладчите са против. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромис 27. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Шестнайсто изменение на Android Dev. Доклад ще са против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Така, следващо. Едно на Ян Мулдер. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Две на Жан Пьер Оди. Докладчиците са против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. И сега можем да гласуваме ця... целият текст.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 спът се още, така че край на гласуването. И така, 34 за, един против, двама въздържали се. Поздравления! Великолепна работа! Великолепна! Сега, няма да ви привличам вниманието, защото вие знаете за какво става въпрос, като гласуваме. Но все пак, казвам на тези, които присъстват, че приехме компромисно изменение, което взема предвид становищата на другите комисии. По параграф 66, където се казва, подчертава значението на другите комисии на Европейският парламент. Те дават много ценни насоки и детайли за МФР насоките и са залегнали в тази резолюция. Настояваме, че специфичните препоръки, свързани с политиката за бъдеще, в рамките на този доклад трябва да бъдат взети в мефер, предвид МЕФЕРЕ. И Каз повтаря, че специфичното законодателство, свързано с МФР, не трябва да бъде подложен на собствени законодателни инициативи. Това е много важно и това беше искано от контактната група на председателя Шулц. И именно в този дух делегацията работи вече над един, една година и в този дух ние ще продължим. Ако Пленарното заседание потвърди това, този вод. Сега 11 е октомври. Преговорите започнаха официално на 12 октомври 2011. Но истинският същност на преговорите ще започне след няколко дни. И така, не сме приключили с МФР защото трябва да разгледаме и доклада на Жан-Люк Деян. Всички си имате списъка за гласуване. Нека да гласуваме за Жан-Люк. По доклада на Жан-Люк Деян за собствения ресурс на база ДТС. Имаме четири изменения на Изабел Дюран. Докладчикът е за. Искате ли да ги гласуваме блок? Добре. Нека. По четирите изменения на Изабел Дюран. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. След това, точките от преамбюла, изменение 5 и 6 на Изабел Дюран. Амблок. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. И 7 на Рубих е оттеглено. И така, можем да гласуваме по доклада на Жан Люк. Край... да гласуваме целият текст. Моля, гласувайте. Сега има само 39 карти. А, 40, добре. Но само 36 гласуват. Тоест, колегите си вкарват картите, за да не гласуват. Добре. 38 гласували. Я, все пак се гласува. Но трябва да спрем в един момент. И така. 35 за, един против, двама въздържали се. Поздравление, Жан Люк, за работата. И така. Свършихме с гласуването. Но, вчера се разбрахме по искане на Инге Гресле е с колегата Фернандес, че ще се спрем на трансфер номер 3, който засяга външната служба и че ще зададем въпроса на представителя на външната служба. Ще зададем тия въпроси, които зададе докладчика Инки Гресле. Казаха ни, че външната служба е представена от господин Тири Буше. Благодарим ви за вашето присъствие. Той се занимава с административният бюджет на службата. Така че, докладчикът иска ли да каже нещо, Инге? As you want. Благодаря, господин председателю. Съвсем накратко няма да повтарям казаното от вчера. Нека да припомним все пак какво беше казано. Имаше промяна в бюджета. Става въпрос за тези 10% и препоръката, която ще дам аз е такава, че предстоящата промяна в бюджета на ЕСВД да бъде изпълнена по по-удачен начин, да бъде разбрана по-добре и да, да има по-голяма прегледност, когато някой а, иска да провери а, съответните изменения. Това е една първа стъпка, която правим в посока промяна на бюджета. Необходимо е тези промени да бъдат съгласувани, одобрени. Имаше обаче съмнения, които бяха изразени от страна на госпожа Гресли и може би ако госпожа Гресли иска още веднъж да засегне този въпрос, днес имаме представи представител на ЕСВД сред нас. Вчера Говорихме по този въпрос. Не знам дали а, искате да повторите въпроса или, или а, да зададете нови въпрос. Значи, задължение на СВД да ни информира по тези въпроси. Госпожа Греса засегна много въпроси, затова искам да й дам думата, така че господин Буше да ни отговори. Госпожа Гресле, благодаря. Искам да подчертая, че с този трансфер ще се промени бюджет, който е одобрен от нас. Какво означава това? Задължение на институциите, това е изменение да бъде направено по такъв начин, тази промяна, че ние да можем да проследим какво се е случило с променения а, бюджет, бюджет, който преди това е одобрен от нас. Искам да, каз, да кажа, че от документите на СВД не става ясно кои са а, конкретните суми, които ще бъдат прехвърлени и а, а, какви са сумите, които ще бъдат прехвърлени от отделен раздел към друг раздел или между отделните бюджетни редове. А, това, което се разбира се, че 4,5 милиона 4 евро ще бъдат трансферирани, обаче когато сметнем по-точно, това са 4,5 милиона. Нашето задължение е да не си затваряме очите и да оставяме нещата без надзор. Трябва да се занимаем с отделните суми, които ще бъдат прехвърлени и стигаме до куриозния резултат. Например, при бюджета бюджетен ред 3000, където става въпроса за възнагражденията на на на служителите. Там се стига до един дефицит от минус 4,5 милиона евро. От друга страна говорим за а, новооткрити 23 работни места. А, и когато всичко се сметне, за 9 месеца 280 хиляди евро са разходите за всяко едно работно място. разбира се, ако 370 хиляди евро ще а, стане сума, кът, сумата, ако изчисляваме тези разходи на годишна база. И това за, а, за служители в трети държави. Знам, че това не е така. Тези изчисления не са а, правилни. А, нещата са доста витиевати, не са ясни. Ето защо искам още веднъж да помоля господин Боше да обясни как го правят, защото другите институции, например в комисията, всичко е ясно откъде се взимат парите, къде отиват и е, какъв точно е трансфера. Благодаря, че ми давате възможност още веднъж да разясна моите въпроси. Благодаря, господин Буше. Merci, monsieur le président. compris ne... Благодаря, господин председател. Разбира се, ако това не ви удовлетворява, ще поработим още малко, а, когато разглеждаме и различните трансфери по а, раздели, както бе а, поискала и колежката. Говорим за прехвърляне от милиони и половина към седалището и това, този трансфер има и политически аспект. Затова поискахме допълнителни 25 а, мо, а, поста АД в а, седалището и допълнителни такива за а, другите клонове. Вярно е, че трансферите възлизат на, 14, на над 14 милиона евро, като имаме около 3 милиона 72 милиона в рамките на втория раздел – Относно заплатите в делегациите, има сравнение с 2012 година, но единственото, което можем да направим е да изхождаме от сумата, която имахме през септември 2012 година, да направим някаква прогноза за трите последни месеца, но това е трудно, защото 20-те нови поста бяха получени с съответни авансови плащания през октомври. Назначихме а, хора през есента на 2012 година за няколко месеца до 2013 година, което означава, че бюджета ще бъде около 5 милиона евро, т.е. ще имаме увеличение на бюджета. Не бързаме, бихме искали да имаме някаква по-голяма видимост относно бюджета за 2013 година. А, така че много е трудно да се правят прогнози. Не се знае кога точно ще бъдат наети тези хора. В момента тече процедурата по наемане. Що се отнася до общата сума, която ви цитирах, трябва да се добави към нея и сумата за повишения, за пътувания и така нататък и така стигаме до 140,4 милиона евро, което означава дефицит от 26 милиона. Разликата с а, предишната година е, че ние изготвяхме бюджета през януари и февруари 2011 година. Това е а, основният елемент, който ни помага да обясним тази разлика, която съществува в момента. Не става въпрос за нови места, става въпрос за наемане на съществуващи а, вакантни места, които са повече от предвиденото. Около 5,1% е реалната стойност на тези вакантни места. Благодаря, Ингия. Also, es ist jetzt nicht wirklich... Не стана много по-ясно, ако трябва да съм честна. не може ли да го направя така, както всички го правят, така че когато през нощта седя в офиса и проверявам цифрите, да мога да проследя този трансфер? А, ние сме бюджетен орган и не искаме да ви ам, отежняваме живота, но това е важно, за да има прозрачност. Това е първото ми ам, искане. На следващо място. Като имаме преди това, което сте ни представили, е, виждаме, че има 320 места, 4,5 делено на 320 е, стигаме до една сума около 400 хиляди за 9, за 9 месеца, но това е много голяма сума за възнаграждение в трети е, държави. Не раз... Вие има 5,1% и 8,0%. Но обаче, вие казвате, този процент дали отразява абсолютната а, стойност или имате тук предвид допълнителни 20 а, работни места, които не бяха предвидени и, и са довели до допълнителни разходи. Искам просто да знам защо са необходими толкова много пари и ако е възможно, в писмена форма. Но аз нищо не разбрах от това, което казахте. Bien, très bien. Bon, merci beaucoup. Добре. Благодаря, Инге, за това, че зададе тези въпроси. Благодаря за дадените устни отговори. Разбира се, очакваме ги и писменно. Тук не поставяме под въпрос това, което е в правомощията на външната служба. Опитваме се да получим информация в рамките на разумни срокове. Службата за външна дейност е нова служба на Европейския съюз, така че разбираме, че има някои проблеми във връзка с постепенното използване на различните средства, с които разполагате, вътрешното управление и така нататък. Аз лично от това, което чух от господин Буше, разбрах, че една от причините за този трансфер е не, че има увеличаване на а, работните места в рамките на текущата година, а, а чисто и просто защото а, работните места, които сега са вакантни, не са тези, които сме очаквали през 2011 година. Разбира се, а, ще се нуждаем от всички а, доуточнителни елементи писменно – за да можем да се запознаем по-добре с тях. Добре, благодаря ви. С това приключваме тази точка и преминаваме към точка 8. Доклада на Ричард Ашуарт по програмата Херкулес 3. Благодаря, господин председател. През декември 2011 година комисията одобри предложение за регламент, свързано с Херкулес 3, за да се насърчат дейности в областта на защитата на финансовите интереси на Европейския съюз. Тази нова програма поставя акцента върху борбата срещу контрабандата с тютюневи изделия и фалшифицирането на стоки. Имаше споразумение, което беше сключено с четирима производители на тютюневи изделия. Това е една инициатива за борба срещу контрабандата с тютюневи изделия и срещу фалшификатите като погледнем ефективността на тази програма, административните разходи и а, цялостната пр а, програма и концепция, а, е необходимо се замислим върху това, че трябва да се премахнат а, дублиращи действия и дейности между отделните а, а, органи национално ниво и тази програма. Имам преди тук изменение второ. Освен това, трябва да се подкрепят синергиите с а, национални инициативи, така че да се гарантира, да, да, да гарантира дългосрочното въздействие от а, финансирането и да се защити а, разхищението на данъчни средства. А ние не бихме могли да потвърдим, че Херкулес, Херкулес 2 е програма, която е успешна. Е, може да видите последното изречение в изменение трето. Приветства мнението на Съдебната палата, но искам да подчертая, че ам, е, Сметната палата е трябвало да бъде консултирана преди изготвянето на това предложение, за да се гарантира, ам, вклю... за да се гарантира зачитането на тяхното становище. Това обаче трябва да е подход, който да се прилага в бъдеще. Имаме оценката на Сметната палата, а именно необходимостта от извършване, извършването на независими оценки в бъдеще, като се има предвид добавената стойност Европейския съюз по отношение на техническата помощ. резултатите не трябва да се противопоставят на заложените цели и трябва да включва и промяната на бъдещите програми в рамките на периода 2014-2020. Това са изменения 4, 5, 6 и 7, които аз съм внесъл. Споделям предложението за съфинансиране на програмата. и 50% трябва да остане нивото на съфинансиране, така че да се получи баланс, но аз съм съгласен, че в отделни случаи, които са добре аргументирани, съфинансирането може да се увеличи до 80% и това е отразено в изменение 12, което съм внесъл. Когато говорим а, за финансовия пакет за прилагането на тази програма, периода 2014-2020, 110 милиона евро е сумата. Това представлява съществено увеличаване на средствата в сравнение с Херкулес 2. И по отношение на МФР, аз а, бих призовал за за подход, който да има предвид економите, които трябва да бъдат предприяти. Ние работим конструктивно за изготвянето на документа и искам да благодаря предварително сътрудничеството на докладчите в Сянка. Госпожа Гресле. Благодаря. Аз не съм докладчик в Сянка, но искам да кажа някои неща по темата, защото това е една важна тема за Европейския съюз, това е една малко тъжна тема, защото показва, че има конфликт между Европейския съюз и държавите членки. Много често кръстосваха сабите отделните органи по този въпрос. Има абсолютна непрозрачност за досегашното разходване на средствата ще внеса някои изменения, в които ще поискам да се изготви доклад, за да се види какво се е случило точно с тези средства. Благодаря на всички колеги, които взеха участие. Ще ги помоля да внесем резерва по отношение на определенето на средствата за следващия период. Първо, трябва да получим отчет за, досега изразходваните средства по тази програма. 2 милиарда евро са платени на Европейския съюз. А, така че а, Два, от тези 2 милиарда 90% са се влели обратно от държавите членки, 10% остават в, а, е, на ниво Европейски съюз и тези средства са използвани за борба срещу А, фалшифициране на тютюневи изделия и контрабанда с тютюневи изделия. Тук чух, че докладчика иска до 80% да бъде съфинансирането, т.е. 80% Европейския съюз и 20% от страна на държавите членки. Виждам, че държавите членки вече тези средства са ги изразходвали няма инфраструктура, която да е изградена и която да е предвидена за справяне с, а, тра, а, с контрабандата с а, течуневи изделия, например а, България. При всички положения трябва да се подобри предоставянето на информация, отчетността да се знае в какво са инвестирани средствата, дали инфраструктурата, инфраструктура, която е създадена, се поддържа и функционира. Ето защо смятам, че това е една добра възможност от наша страна да да повлияем върху един такъв важен документ като собствените ресурси. Господин Гайер. Благодаря, господин председателю. Аз споделям съображенията и на господин Ешвард, и на госпожа Грес, Гресле трябва да се зачита член 325, който гласи е, защита на интереса на Европейския съюз. Говорим тук за съфинансиране в размер на 50%. Да, добре. Европейския съюз и а, е, целият свят като цяло са много по- а, е, осложнени, отколкото целият този въпрос. Европейския съюз все още няма едино становище по това как, как точно протичат тези потоци от фалшифицирани стоки, как, как се извършва тази контрабанда. В Австрия, например, някои летища подлежат на наблюдение и контрол, но някои държави имат проблем с защитата на своите външни граници. Ако вземем предвид Гърция, знаем, е, че гръцката държава в момента ам, не може да бъде спряна да разходва средства. Ние знаем от данните, които ни бяха ни представени, какви ще са ам, щетите а именно, че 10 милиарда евро са щетите нанесени от контрабанда с тютюневи изделя. Това значи, че всяко евро, кое, което се влива в тази програма, е, е, са добре инвестирани е, пари с тези средства се затруднява контрабандата с тези стоки. Но ако държавите членки са засегнати а, по различен начин и имат а, различни задачи, които да изпълняват, споделям казаното от Инг за това да има по-добра отчетност, за да се знае кои средства, къде са се влели, за какви мерки са били използвани, да се види тези, а, тази инфраструктура, имам предвид а, камиони, скенери и така нататък, по какъв начин се а, поддържат и използват и разбира се, ние имаме пълното право да изискваме тази инфраструктура, която е изградена със средства на Европейския съюз, да бъде поддържана. защото е необходим персонал за поддържането на инфраструктурата, персонал, който да обслужва, необходимо е обучение и така нататък. Но Смятам, че е, е необходимо да въведем клауза, това спомена и господин Ашуърт, в е, изключителни е, случаи с финансирането да бъде облегчено. В Кон беше обсъждан този въпрос и беше предложено да се изготви ката, каталог но това едва ли е много удачно, защото а, а, контрабандните канали могат да бъдат преместени много бързо. А, тези контрабандни организации и групи могат да реагират много бързо. Аз съм а, за увеличаване на средствата за съфинансиране, но не съм за изготвянето на такъв каталог, в който да бъдат включени отделните страни. А, ние а, а, трябва да, да изготвим така документите, че Олаф и а, другите органи да могат да имат а, възможност да се запознаят с целия процес, с това как а, са били изразходвани средствата. Трябва да имам политически критерии, разбира се, които да заложим, но а, да се изготви някакъв каталог, в който да бъдат включени държавите членки, едва ли е удачно и не е разумно. Мерси, мон колега. Благодаря, скъпи колега. Салвадор Гарига има думата. Sí, yo creo que casi ninguno se acordará, eh, porque no estaban aquí, pero este programa Hércules. Нека да си спомним нещо. Тази програма а, всъщност беше след инициативата на парламента преди доста години. И е, възникна идеята за нея дойде след трафик на цигари, контрабанда на цигари в Европейския съюз. Доколкото се спомням, първата подобна инициатива беше през 95-та година. Като цяло съм доволен от измененията на Ричард, но това, което искам да кажа е, че ще имаме нужда от време, за да можем да направим тези промени. Разбирам, че трябва да търсим някакви средства от европейския бюджет, едновременно с това ще трябва да се намали съфинансирането. но все пак трябва да погледнете влиянието върху отделните държави. А ако отрежете нивото на съфинансирането, тези държави само ще пострадат от още по-силни проблеми, защото няма достатъчно добра инфраструктура. Така че, когато говорим за съфинансиране, мисля, че трябва да се придържаме към първоначалното предложение на Олаф. Нека да не а, режем стъпките на програмата. И ако урежем съфинансирането, само ще увеличим проблема с контрабанда на цигари. И после пак ще трябва да вземаме мерки. Така че Ричард наистина даде много добри аргументи, но мисля, че трябва да оставим съфинансиране. И е, Ян Мулдер. Благодаря. Ян Мулдер има думата. Благодаря, господин председател. Също както Салвадор, аз бях член на тази първа комисия през 95-та. Много важна комисия. Направихме интересни предложения, които според мен дадоха много добри резултати. Не само тук по тази инициатива, но и при електронното подаване на данни и така нататък. И нека да ви кажа, че тогава, на него етап, нещата бяха много бавни и отнемаха години. А, така, по доклада. Така както каза и колегата, докладът е много важен. Парламентът смята, че нашите ресурси трябва също така да са залегнали в МФР. Това означава, че ние трябва и да контролираме тези програми. Трябва да гарантираме, че собствените ни ресурси ще бъдат използвани по-добре. И първата ми мисъл е, че тези ресурси са важни, че трябва да се концентрираме върху тези части от Европа, където а, се събират ресурсите. Мисля, че така ще имаме най-доброто съфинансиране. Тоест, да имаме съфинансиране от държавите членки. Ако това се случи, мисля, че ще имаме напредък. Мисля, че това е много важно. Когато имаме собствени ресурси на Европейския съюз, трябва да се концентрираме върху тези държави, където се събират ресурсите. И аз съм сигурен, почти сигурен, че знам какво ще каже Инги сега. Добре, продължаваме с нашата партия на пинг-понг. Инге. Инге поиска да отговори. Да, Ян, ако всеки мисли за себе си, значи е помислено за всеки. А, относно съфинансирането. най- най-много средства се вливат в Роттердам. Ние бяхме там а, и Роттердам има едно прекрасно пристанище и а, някак си обаче ми се струва, че средствата се отклоняват от а, целта си и средствата не са били а, разходвани както трябва. Всеки се опитва да си отвори джоба колкото може повече, но а, ние трябва да решаваме по същество. А, а, Ян, а, но иначе пристанището на Роттердам е прекрасно. Благодаря. Не мисля, че и Хамбург се нуждае от а, субсидии а за Марсилия по-добре да не даваме пари там. И така, уважаеми колеги, изправени сме пред изключително голям проблем – и ние, като комисия по бюджетен контрол, трябва най-вече да гледаме бюджетния аспект. Всичко, което е отвъд бюджетния и економически аспект и което се отнася до начина по който 27 народа живеят заедно в рамките на едно голямо пространство, където имаме свободно движение, това наистина е много голям залог защото както стоките, така лицата, така и капиталите се движат свободно в Европа. Същевременно обаче имаме различни нормативни уредби в различните области и ни се иска да продължим да живеем по този начин в съобразно с принципа на субсидиарност. Това от своя страна води до а, различни движения, трафици, някои трафици са незаконосъобразни, противоречат на наказателното право, други пък са законосъобразни, но могат да имат а, отрицателно влияние върху хората и по-специално здравето. Ето защо трябва да направим така, защото всичко, що е незаконосъобразно, да бъде предотвратено или санкционирано, или пък поне да се погрижим духа на закона и буквата на закона да бъдат спазени. Това е една много трудна задача на Европейския съюз. Благодарение на парламента и програмата Херкулес, и тук в залата има някои от нейните създатели. Та... Считам, че въпросът за контрабандата на цигари е разгледан по най-адекватния начин. Разбрахме какви са предложенията в това отношение на този етап в рамките на Херкулес 3. Херкулес 3 ще бъде фактически 13-та програма на Херкулес. И за да приключим тази изключително интересна дискусия, бих искал да попитам дали Ричард Херкюл Търт иска думата. Благодаря, господин председател. Бяхте много кръсно речив и а, аз съм съгласен с повечето от нещата, които казахте. В отговор на някой от колегите бих искал да им напомня, че те са тук от 95-та година. Салватор може би не е толкова възрастен, но ще кажа на Едвард Кенет, когато го видя това, което казахте и ще му кажа, че го помните. Сега малко по-сериозно. Съгласен съм с казаното от господин Гаес, а именно става въпрос за собствени ресурси и трябва по отговорен начин да събираме тези собствени ресурси. Така че трябва да вземем предвид препоръките и наистина приемем на сериозно вашите коментари. Необходимо е също така да се уверим, че ефективно а, събираме съответните средства – и благодаря на Ингрид за нейната подкрепа. Приемам предложенията на колегите с най-голямо удоволствие, така че ако имате някакви коментари, обръщайте се към мен. Благодаря ви. Okay, thank you, Mr. Благодаря ви, господин докладчик. Юта и Салвадор казаха, че в комисията, на която е бил председател Димотеато на времето, а не е ли бил? Била председател на комисията ЕКОН. Та, съгласно а, Салвадор става въпрос за господин Борман, който е британски консерватор – така че има една дълга консервативна традиция в това отношение. Но, може би, с някои изменения, внесени от другите групи. Сега, графика а, от тук нататък. Крайният срок за внасяне на измененията в Комисията по бюджета е 15 октомври. Ще гласуваме по доклада на Ричард на 6 ноември. Комисията по бюджетен контрол ще приеме доклада на 15 ноември и той ще бъде гласуван през декември на пленарно заседание. Благодаря ви, уважаеми колеги, благодаря и на докладчика. С това приключихме дневния ред за днес. Спечелихме много време, не само защото няма да се виждаме днес след обяд, но и защото втората половина от сутринта ще бъде свободна. Преди да се разделим обаче, бих искал да ви направя едно предложение за следващата седмица. Следващата седмица някои от нас ще бъдат доста натоварени с оглед на европейския бюджет, защото имаме закуска с представителите на съвета ПВР в вторник 16, а на 17 имаме контактната група сутринта и подготвянето на триалога, както и самия триалог по отношение на бюджета за 2013 година. Имаме и заседание на Комисията по бюджета в четвъртък 18. След като се допитах до секретарията и с оглед на това, което свършихме вчера и днес, бих искал да ви предложа да се съсредоточим в четвъртък на 18 на едно полудневно заседание, т.е. да работим само сутринта. Ще има заседание на координаторите в 14 часа, като за момента запазваме тази част от деня за заседанието на координаторите, като ще видим дали няма да се нуждаем от малко повече време и ние, но така или иначе, нека бъдем свободни на 18 октомври, четвъртък след обяд. Освен ако някой няма нещо спешно, което иска да обсъждаме до 6.30. Съгласни ли сте? Окей. Okay. Окей. Okay. Добре. Съгласен ли си, Салвадор? Говорим за четвъртък 18. Ще се видим сутринта. mais raison de plus. Това е още една причина за да се видим само сутринта. Освобождавам ви, за да може да отидете в Букурещ. Какво да направя повече? Не мога да ви предложа да нямаме заседание, съжалявам. Разбира се, Салвадор е кандидат за председателския пост на НП които ще заседават в Букурещ. Букурещ. Закривам заседанието. Вземете си картите за гласуване, моля.